Е, добър ден отново на всички. Добре дошли на съвместното заседание на Комисията по бюджет и економически и парични въпроси, посветено на програмата за обезпечаване на реформата, приемане на дневния ред. Приема се, няма съобщение. Точка трета. Създаване на програмата за обезпечаване на реформата. Искам да ви напомня, че това заседание трябва да приключи в 16.45. Необходимо е, задължително е да спазваме ограниченията във времето за изказването и познавате ме, аз ще следя за това. Ще дам думата на двамата с докладчици за по 4 минути. Първият, който ще се изкаже е представителя на Комисията по бюджета Едър Гвардия Забал Рубил. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да спазя 4-минутното ограничение. Най-сетне получихме предложението. Както казахме последния път, проведахме с съдокладчика много разисквания. За съжаление, разногласията по много въпроси се запазаха. Много от въпросите ще, бива, ще трябва да останат за следващите дебати за измененията. Успяхме обаче да постигнем някои споразумения. Внесохме 50 и едно изменение към предложенията на комисията. Това, по което постигнахме споразумение, е, че трябва да се доуточнят целите на програмата и също така се съобразихме с финансовата рамка и общите ангажименти на Европейския съюз. И също така Парижкото споразумение. Също така успяхме да консолидираме реформите и да окажем помощ на страните извън Европейския съюз. Също така Искаме да се борим срещу укриването на данъци и говорим за устойчив преход към нова економика. Също така говорим за економиките на държавите членки и решихме, че е необходимо да се направи оценка на въздействието от екологична гледна точка и да се включат мерки за отрицателното въздействие, ако има такива. Данъчните власти трябва да направят оценка на бюджетното въздействие на тези реформи. И накрая премахмахме възможността други програми да прехвърлят средства на тази програма за обезпечаване на реформите. Това са Крат... Това е в кратко предложенията, които внесахме. Благодаря, Ейдер. Другия са докладчик, госпожа Каролина Нахтехал. Благодаря, колеги. Целта е да се засили економическата устойчивост на държавите членки. По този начин Европейски съюз ще стане по-силен и ще се неутрализират въздействията на бъдещи економически кризи. Миналата седмица приключихме проекто доклада Сътрудничеството е добро, но имаше сериозни различия. Проектът доклада се съсредоточава върху въпросите, по които има съгласие, обхвата на еврозоната, инструмента за присъединяване и предложенията за ангажименти за реформа. Една от моите цели е да се засилят балансиращите механизми, когато решаваме кои реформи трябва да получат финансова подкрепа. Отговорността е на Европейската комисия, економическите прогнози, докладите по страни, препоръките по страни, оценките на предложенията и окончателното решение за това как да се направят плащанията. Процесът се нуждае от повече балансиращи механизми. Много се радвам, че с Ейдер успяхме да се споразумем. Проекто доклада за създаването на фискални институции може да бъде основа за нови предложения. Оценка на независим орган ще помогне държавите членки при изготвянето на предложението и ще помогне на комисията при нейното Прейната оценка. Второ, постигнахме споразумение за инструмента за сближаване и този, тук целта е да се помогне за спазване на четирите критерия заложени в договора. И изпазването на законодателството за еврозоната. На трето място постигнахме споразумение за подобряване на предложението за ангажименти за реформа. Държавите членки трябва да пред... докладват какви реформи са предприели в областта на предложените ангажименти за реформи и тези разпоредби и консултациите на независимите фискални институции ще усъвършенстват предложението на комисията. По някои теми не постигнахме съгласие и за това оставихме тези части извън доклада. Първо обхвата на програмата за мен е много важно финансовата подкрепа да бъде само за структурни реформи, които да подпомагат економическата издръжливост на Европейски съюз и еврозоната. Ето защо ясната връзка с, с европейския семестър, както предлага комисията, трябва да се запази или може би да се засили. Разширяване на обхвата на програмата ще засили а, моралната опасност, според мен. Стриктни и стриктните и ясни критерии са много важни за постигане на целите. Второ, не споменаваме върховенството на закона в а, проекто за доклада, тъй като и двете и имаме общи идеи за спазване на е, условията, за мен никоя държава членка не би трябвало да получава подпомагане, ако не спазва общите ценности и накрая ключът за разпределяне на средствата е чувствителен и подкрепям предложенията на комисията, тъй като там е предвидено справедливо разпределение, като се запазват стимули за големите държави членки. Обедена съм, че проектът доклада е добро начало за дискусиите през следващите месеци. Очаквам да получа измененията и разчитам на интересен дебат. Благодаря госпожо Нахтехал докладчиците в сянка за по две минути. Първо, господин Ламасур от името на Комисията по бюджет. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И така, докладчик в сянка от името на Комисията по бюджет. Благодаря на Гардия Забал Бял. Няколко коментара. Първо, най-интересното в тази програма – е насърчаване на механизма за подпомагане на сближаването. Аз съм за увеличение на частта за този механизъм, така че страните извън еврозоната да направят нужните реформи, за да се присъединят максимално бързо е, към еврозоната. Що се отнася до максималното финансово участие, мисля, че наличието само на един критерий, а именно броя на населението е странно и предлагам този критерий да се съчетае с доход на глава от населението. Що се отнася до устойчивостта на реформата, деликатна тема от политическа гледна точка, реформите през последните няколко години – промяна в управлението и промяна в мнозинствата през последните години, без съмнение доведоха до това, че бенефициентите да променят реформите. Вместо да се, сме, да се променя срока от 5 години, аз смятам, че една промяна в съдържанието на реформите да се подложи на политически контрол, който да излиза извън рамките на Европейската комисия, като се използва системата на обратно мнозинство в съвета, така както постъпихме при шестопакета и двупакета, що се отнася до условията и съображение 46. Аз мисля, че най-доброто решение би било да имаме хоризонтална клауза за всички програми на Европейския съюз. Мисля, че предложението на комисията е ориентирано към това решение и накрая питам се за създаването на независима фискална институция. Вече разполагаме с подобни организации, както на национално, така и на европейско ниво. Благодаря. Благодаря, господин Ламасур. От името на ЕНП и Комисията по ЕКОН Ивана Малетич. Отново искам да подчертая как да се прави разпределението за броя на населението. Трябва да е и просто, но трябва и да се отчитат и сложните елементи на реформата спрямо препоръките за всяка отделна страна и макроекономическите дисбаланси. Както каза колегата Ламасур, трябва да се отчита и нивото на развитие, т.е. БНП като процент от средното БНП в Европа. Мисля, че половината от пакета трябва да се разпределя. Е, е, тоест, предложението половината от пакета да се разпределя в първия е, етап, според мен, трябва да се преразгледа и да се разглежда повече, да се дава повече средства. За независимата европейска економическа институция Въпросът е дали там не се против... получава противоречие с регламент 473. Добре е да помислим малко повече по последиците. Подкрепям да се залечи текста за прехвърляне на ресурси по линията на споделено финансиране. Обаче трябва да има координиране на инвестициите в, спрямо съответните програми и макро и економическите условия. Също така, при общите и конкретни цели трябва да упоменем и реформата на, юридич... на съдебната система и на пенсионната система. Благодаря. Няма никой от социалистите и демократите, поне докладчика в сянка господин Мавридес го няма, за това давам думата на Екаре. Вие ли ще вземете думата? Добре, заповядайте. Госпожа Берес, от името на а, моя колега, който се извинява, че не може да присъства, искам да очертая петте момента, които искаме изрично да бъдат споменати – Докладчикът приветства създаването на комисията, която функционира на база на вече съществуваща програма, но настоява да се извлекат някои полуки – първо, след голямата финансова криза от 2008 всеки си даде сметка колко е важно да има едновременно економически и социално сближаване и това като цели да бъде ясно застъпено и да се коригират отрицателните аспекти на много напрегната економическа реформа, за да могат гражданите да подобряват и живота си. Това означава да си даваме сметка и за социалния стълб, и за целите за устойчиво развитие, когато се прави економическа реформа. После, когато се отпускат средства по тези реформи, е, тези средства отиват в е, перо отпуснати е, заеми по силата на европейския семестър. Трябва да се отделя внимание и на създаването на работна заетост, на сближаване на районите, борба с бедността – и в такъв смисъл отново трябва да се направи връзка с европейския семестър, но това не е достатъчно. Трябва да се работи и по член 9 от договора, където се очаква да има и оценка на социалното въздействие на подобни е, реформи. Четвърто, една подобна програма може би ще намали средствата на програмата за сближаване или ще промени услови, макроекономическите условия, което може да бъде отрицателно за страните, които все още а, страдат от твърде рестриктивна бюджетна политика. Докладчикът ще поеме своята работа с съответното отговор... чувство на отговорност и е, готовност за сътрудничество. Благодаря. За комисията по бюджета, господин Келмер, Две минути, моля. Благодаря, господин председател. Този парламент по принцип е единен, когато става дума за бюджета, именно, че имаме нужда от повече яснота, повече измервания, повече прозрачност. Затова не мога да разбера, че непрекъснато говорим за нови програми, в които искаме да регулираме каквото и да е. Това е всичко останало, но не и прозрачност. Така бюджетът става непрозрачен и аз абсолютно не разбирам защо, след като имаме възможността за кохезионната политика, непрекъснато предлагаме други програми със същата насточеност? След като искаме да подкрепяме структурни реформи, тогава кохезионната политика е правилният е, инструмент за това. Но в кохезионната политика трябва да се прави именно това, за което е предвидена да се дефинира и да се измерват целите. Не може да да се казва, ми парите ще се разпределят някак. Това не е реформа. Е, помощни програми. Няма нужда от тях. Има достатъчно функциониращи програми. Е, говори се за връзката с еврозоната и за съответната програма. След като искам да имам програма за оздравяване на еврото, ами тя до никъде няма да доведе. Не може да се говори за такива огромни доклади, а, извинявайте, за такива суми, които да се вливат в еврозоната. За еврозоната трябва да се каже, еврото се провали, еврозоната трябва да се реформира. Тогава няма да има нужда от всички тези програми, за които говорим. Uh, Благодаря за да така получаваме е, истински пълен оглед на картината е кон. Благодаря. Благодаря най-напред на двете докладчици, които много са се постарали да постигнат съгласие и са предложили този доклад. Има плюсове и минуси, които мога да спомена най-напред. Мисля, че като критика мога да кажа, не се казва съвсем точно как ще се реши проблема с рисковете. Ние сме в една ситуация, в която държавите членки не успяват да проведат своите структурни реформи на време и искат и могат да имат нужда от допълнителна финансова подкрепа, но това са след... лошите стимули. Тоест, не се правят реформи, след което получава човек за това помощ. Това не може да се търпи. Трябва да има други механизми. В противен случай трябва да говорим за фалшиви стимули и прахосване на пари. А такъв механизъм, за който говорих, аз не виждам в бюджета. В този смисъл изтегляне на средства напред. Това е проблем. Трябва да си мислим за финансовата подкрепа и да помислим дали има смисъл да се дават пари е, за програми, от които всъщност няма голям смисъл. Според мен правят се правилни стъпки, по отношение на институционалните реформи и за кохезионната политика. Е, подкрепям колегата, който говори преди мен. Правното основание е кохезионната политика. Тук и кохезионната политика засяга е, Съюза като цяло. Обаче тук се говори за сближаване с еврозоната. Еврозоната е в центъра, но има две, два члена на еврозоната, които са проблематични, така че еврозоната не бива да е обект на кохезионната политика. За това липсва правно основание и моля това да се вземе предвид. От там да не виждаме представители от комисията по бюджети. От зелените господин от нея е тук. Господин Ламберт, искате ли да вземете думата? Аз съм единствения от зелените. Четири минути ли трябва да говоря? Е, не, нека да го направим три. За група получавате две, но аз съм докладчик в сянка. Ако ми дадете две минути, ще ви дам само отрицателните моменти, ако ми дадете повече и положителните. Положително, добре, че споменава Парижкото споразумение. Ще доразвиеме тези точки. Второ, отпада клаузата за прехвърляне от е, кохезионната е, политика. Съгласни сме, че не бива да има конкуриращи се цели. Смяна на името е, инструмент за достъпност на, в Европа. Интересно е така от символична гледна точка да се отчитат последвиците от реформата в последващи финансирани. Трябва да се има предвид, че тези последици може да са положителни на някои места и отрицателни на други. Така че не трябва да окоръжаваме политиката на това да се даде зле. Що се отнася до критериите за конвергенция и националното законодателство, добре е да има там точност. Ще дадеме предложение да се разширят е, съответно полагаемите се програми, защото не е нужно там да се отчита само законодателни съображения. После е смяната с актове за изпълнение и актове, от актове по делегация, това е положително. Проблематично няма промяна на разпределението. Няма разделяне на връзката между европейския семестър и РСП. Това е най-проблематично. Губиме възможността да следваме целите на Парижкото споразумение и да развиваме социалния стълб. Няма промяна в цифрите, вероятно заради междувременния временния доклад по МФР и по ролята на независимата фискална институция. Искаме да обърнем внимание, че подобен орган трябва да бъде ясно описан, и да предоставя той е, по-скоро цифри без е, предложения за избор на определена политика. Не, не може подобен орган да се, дикту, да се влияе само от, една, а, е, тип, а, от един тип економическа политика, защото подобни практики са показали в миналото, че не са удачни. Да, добре, благодаря ви за спазване на времето. От Ойкон е, от Гуе има ли някой? Не. Европа на свободите и пряка демокрация. Мисля, че по принцип подкрепата може да бъде полезна, само ако става дума за реформи, които са устойчиви от економическа, социална и екологична гледна точка и благоприятстват растежа и като се подберат страни, които водят политика възоснова на приоритетните области. Трябва да се посочат критериите за допустимост – да се анализират основните цели на Съюза и по-конкретно програмата трябва да подкрепя реформи, свързани с социално и териториално сближаване, борба срещу укриването на данъци, борба срещу организираната престъпност, борба срещу измамите и корупцията, пълна заето създаване на работни места от добро качество и борба, борба срещу неравенството и неравенството. И в предложението на комисията и в проекто доклада тези цели са записани, но трябва да се подсилят. Програмата за обезпечаване на реформата не трябва да сключва програми свързани с вътрешна девалвация и намаляване на заплатите. Това води до отсъствие на сближаване и на неравенство. По принцип създава твърде много проблеми, които са твърде трудни за управление и съвсем не водят до сближаване. Както виждаме, водят до напълно справедливи протести. Също така има нужда от предварителна последваща оценка, като се анализира въздействието на реформите. Не сме за искането на докладчика за специална оценка на аспектите на бюджета от гледна точка на националните фискални институции. Трябва да се уважава решението на държавите членки да водят определени реформи тъй като твърд, прекомерната децентрализацията, прекомерната децентрализация води до е, силен дисбаланс. Благодаря, господин Вали. Нямаме представител на Европа на сите и свободата. Няма искания за думата. Затова ще дам думата на комисията за две минути. Thank you very much. Um... Благодаря. Благодаря за подкрепата, поне на някои от изказалите се за предложението. Няколко е, коментари за сближаването и за това, че предложението трябва да смали приложното поле. Трябва да се има предвид, че целта е да се помогнат на е, страните членки да стигнат от так минималните критерии за сближаване. Някои са го постигнали. Това е целта именно. Има и допълнителни предложения, за да могат е, страните членки да е, се справят по-добре и с анализите за разходи и ползи. Не бива да е прекалено сложно за подаването на програми. Съжаляваме, че е, програмата, примерно, е разчетена така, че някои страни се възползват повече от нея. Гърция получи много техническа помощ. Превиждаме да има промяна, да е просто, да е лесна за използване, защото в противен случай много трудно ще се е, достигне до предложение. За активиране на реформата, именно това е целта на програмата. Е, и само е, действително този, който иска да прави реформи, ще излезе с предложения, а пък социалните аспекти са включени в е, реформата, разбира се, ако фигурират в е, заключенията на европейския семестър. Не бива да се е, забравя, че тук кохезионната политика дава финансиране за оперативните разходи, а ние тук помагаме страните да се обърнат и да започнат да работят по структурни реформи. Благодаря и както се вижда Малко избързваме е, с времето, така че съдокладчиците имат по 3 минути. Ще започна е, в обратен ред. Well, thank you, Chair. I try to keep it in two minutes, and also because of the fact the Commission. Да. Може би да кажа нещо на Колегите от НП и Зелените за независимостта на институциите съгласна съм, че няма нужда да се създава нови органи, но може тук да работим. Така че нещата да включват и на еврозоната. На коментарите на господин Луке за риска. Съгласна съм с неговите коментари. За това трябва обхватът да е много тесен и подкрепям вашите изменения. Това е от моя страна. С интерес очаквам бъдещото ни сътрудничество. Благодаря. Ардия Забал. Благодаря. Аз също ще бъда кратка. Най-напред за критерия за разпределяне на парите. Много колеги споменаха тези критерии. Опитахме се да постигнем споразумение за промяна на тези критерии, но не успяхме да, се, да постигнем съгласие. Има някои от нас, които смятат, че броя на населението е критерий ние смятаме, че това е достатъчен критерий. Може би тук ще може да се споразумеем. Подобни критерии може би могат да се използват като критериите, които се използват при кохезионната политика. На следващо място за устойчивостта и продължителността на реформите. Господин Ламасур казва, че не трябва да се занимаваме с тяхната Същност, може би трябва да изчакаме една година, за да видим как ще се развият реформите, но ще разгледаме предложението на господин Ламасур в подробности. Сега за предварителните условия и върховенството на закона. Изведнъж се оказва, че върховенството на закона занимава много комисии. Аз не смятам, че това е нужно. Явно всички програми на Европейския съюз е, автоматично са обект както на финансовия регламент, така и на върховенството на закона, но явно сега всяка комисия иска да подчертае, че е, всяка програма трябва да е в унисон с върховенството на закона. Е, Екаре говори за моралните рискове. Е, зная, че някои групи обичат тази концепция, но съвсем честно казано, имайки предвид обхвата на парите, не мисля, че може да се говори тук и трябва да се говори за морал, морална, морални рискове. Говорим за стотици милиони рис, е, евро. И всъщност не става тук дума за морален риск на ниво национална държава. Една от критиките, които моята група изразява, е, че реформите не са били приложени, приложени и са били забравени, така че изтеглянето на средства напред е, се случва много късно. Това, което казаха зелените за социалния стълб – и КАП-21. Не мисля, че тук има нужда от допълнителна работа. И на последно място, НП и Зелените говориха за фондовете. Не мисля, че има проблем за увеличаване на средствата за страните от не еврозона, извън еврозоната. С това се намаляват 22 милиарда, които така и така не са огромна сума. Не смятам, че тук трябва да се отива много надалече, особено ако се използва критерия за броя на населението като критерий за разпределение. Може би е, хубаво е тук да се помисли за отвояване на сумата. Благодаря за тази дискусия, благодаря и Нека допълня нещо за върховенството на закона, както каза и докладчика Гардия. Гардиас. Това е много популярна тема. Много се каза за по-добро управление. Така че наистина нека бъдем добър пример и от страна на Екон и бюджет – и да избягваме излишните текстове. Искам да ви напомня, крайният срок за изменение е 15 часа на 15 януари 2019 година. Гласуването в бюджет е или на 20 или на 21 февруари 2019 година. Точка разни. Няма проблеми по точка разни. За това ще повесе следващото ни заседание. То ще се състои. Е, то всъщност още не е ясно. Предстои ни да решим кога ще бъде то. С това закривам заседанието 5 минути по-рано. Благодаря ви.